We have enough members. You are representative of all groups. Um, buonasera, allora eh, introduco il commissario. Имаме достатъчно а, участници вече, представители на всички политически групи. Комисаря Шевчович е с нас, той е по-точен от нас на време дойде. А, преди да му дам думата за изказване пред нас, бих искала да се заема с първата точка от дневния ред. Именно съобщение на председателя относно решенията на координаторите. Съвсем накратко ще ви запозная с тези решения. Координаторите е, е, разгледаха всички точки от дневния си ред, определенето на докладчици, за доклада на, по съобщението на комисията за подобряването на мерките за околната среда и ползите от това. Отива в групата на ЕКР, после основните права, доклада за основните права, АЛДЕ, бюджета за 2013 година и по-специално Европейския омбудсман, Европа на свободата и демокрацията, правата на животните. Предния път, е, както си спомняте, решихме да проведем съвместно разискване на след следващата Страсбург, Страсбургска седмица. Така че координаторите а, съставиха един документ. И доста път сме извървели от предния път, когато разисквахме този въпрос. Все още трябва да определим а, членове на делегациите за мисиите, които са планирани тези, които останаха от предното заседание. Така че до края на седмицата координаторите ще трябва да информират председателя за състава на делегациите за посещенията на Германия и Чехия. Продължаваме да се борим с проблема, свързан с правото на информация. и оповестяването на информация за нашата работа и баланса между а, публичното разкриване на информация и а, правото на личен живот и защита на личната информация. Следващата тема неофициална група за испанското морско право по а, крайбрежните райони. С испанските компетентни органи проведохме заседание. А, е, работи се по този въпрос. И членовете от работната група а, е, добре се справят. Е, диалогът е ползотворен с испанските компетентни органи, така че се надяваме да отбележим напредък и по тази тема. ще ви бъде раздаден през едните часове и дневния ред за следващото заседание на нашата парламентарна комисия. Координаторите ще одобрят е, дневния ред малко след това. Няколко точки се отлагат. Това вече е оговорено за част от точките, които се отлагат, е, и, но има и някои допълнителни. Получихме покана от е, заместник председателя на комисията Вивиан Рединг да участваме в е, допитване до гражданското общество по въпроса на европейското гражданство. Ще се организира и обществено изслушване по този въпрос. Комисията ще излезе с предложения, както обикновено. Няма други съобщения от срещата на координаторите. С това изчерпваме тая точка от, дневната, от дневния ред и преминаваме към най-важната точка, а именно изявлението на члена на Европейската комисия. Благодаря на господин Шевчович, че се откликна на поканата. Нашата комисия не е законодателна комисия, където обикновено се отбиват комисарите, така че много се радваме, че и при нас имаме такъв гост. Няколко са въпросите, които са важни за нашата работа. Както знае комисарят, Имаме приоритети, които са свързани с различни е, граждански организации, които представляват гражданите, защото ние сме в постоянен контакт с гражданите. Ние трябва да си сътрудничим и с Европейската комисия. И понякога не се обръща достатъчно внимание на въпросите, които се повдигат от гражданите. Понякога твърде много се чака, за да се получи отговор, понякога се дават твърде общи отговори. Това са въпросите, които предварително сме задали на комисаря. Също сме предвидели, предвидели размяна на мнения по някои петиции и въпроси, които засягат и Европейската комисия. Имаме междуинституционно сътрудничество. което обаче не винаги, за съжаление, е особено ефективно. Много е важно, когато се отговаря на петиции на гражданите, да се дава много ясна картина на положението. Друг въпрос към комисаря. Да ни запознае с състоянието на нещата по инициативата за европейските граждани. Участвали сме в написването на този регламент. И бихме искали да участваме и в по-нататъчните процедури да участваме като ресорна комисия, която се занимава с изслушването на петициите. Комисията АВКО също участва и смятаме, че организационната роля на нашата комисия не се отчита в достатъчна степен. Това за нас е много важен момент. Ние не сме законодателна комисия, вярно е това, но не виждаме защо да не а, играем а, важна ролика на а, практика при изслушването на гражданите. Гражданите, които а, самите те играят ролята на законодатели или нормотворци. Друг въпрос към комисаря е свързан с петициите за европейските училища, които са внесени при нас. Вече сме информирали комисаря а, за този въпрос, така че той знае какви критики се отправят от вносителите. Така че интересно би било да чуем актуалното състояние на нещата и по тази тема. Може би е, има съществуващи решения, може би има начин по който съвместно можем да достигнем до решение. Заповядайте. Още веднъж благодаря, че дойдохте да говорите е, пред нас. Благодаря, е, госпожо председател, уважаеми е, членове на Комисията по петиции. Още веднъж ви благодаря за навременната покана. Последно съм бил тук през септември 2010 година, когато все още нещата бяха в начален етап по връзка с инициативата за европейското гражданство, европейските граждани. Тогава се опитвахме да организираме нещата, да окажем приятелски натиск върху държавите членки, така щото и те да организират вътрешните си процедури. Както си спомняте, имаше някои притеснения както в Европейската комисия, но също и при вас относно това дали ще са готови държавите членки за началото на инициативата на европейските граждани. Малко след като влезе в сила инициативата на 1 април, неделя, можем да кажем, че първото предложение по инициативата се получи няколко минути след полунощ. Така че европейските граждани се възползваха от тази възможност още от самото начало да изпратят предложенията си до комисията. Сега мога официално да съобщя, че утре на Деня на Европа ще отбележим празника чрез регистриране на първата европейска гражданска инициатива. С код ECI е 2012-0001. емблематична стоеност има тази инициатива. Също тя е, е, посветена на младежите, на Европа, на подвижността, на оползотворяването на европейските програми и средства за постигане на по-добро междукултурно разбиране в Европейския съюз. Насърчаване на обмен сред младите, осигуряване на по-добро образование. И много се радвам, че е, това е първото регистрирано предложение по европейската инициатива. То е в духа на сегашната атмосфера. Това е много добър сигнал, че Европейския съюз има какво да предложи на младите. И се надявам, че именно те първи са се възползвали от възможността и са изготвили чудесно предложение. Можете да се запознаете с сайта им, ще видите е, колко бързо са го изработили за е, такива кратки срокове и очакваме с нетърпение да започнем работа с организаторите. Не сме спрели до там обаче. Ще обявим през едните дни решенията по другите пет инициативи, по които трябва да е, приключим правните си анализи. За ваша информация, тези е, граждански предложения са свързани с мобилните комуникации, права на, гр... на гражданите, е, хуманно отношение към животните и научно-изследователска дейност много бързо ще пристъпим и към тези инициатива. Малко се бях притеснен в началото на тази година по отношение на това доколко ще са готови държавите членки. Трябваше да разгледам този въпрос на е, съвета по общи въпроси и, а, и а, с външните министри трябваше да обсъдим а, това, че времето тече и не бива да даваме начало на инициативата без да са готови държавите членки, без да са осигурили необходимата за това инфраструктура. И много се радвам сега да кажа, че с изключение на Чехия, там изчакваме президента да подпише закона. Всички държави членки са готови, определили са компетентен орган, който да се занимава с Европейската гражданска инициатива. Вярвам, че и в Чехия е въпрос на дни подписването на инициативата. Ще трябва много тясно да си сътрудничим с вашата парламентарна комисия по Европейската гражданска инициатива. Сигурен съм, че вносителите на предложенията, които а, няма да са допустими по европейската инициатива поради тяхната тематика. Например, ако е, са свързани с договора Евроатом, който според правната служба не дава право на участие в инициативата. Тези организатори, тези вносители сигурно, на предложения ще се окажат и ваши вносители, ще се обърнат към вас сигурно. И ще се превърнат в вносители на петиции. Зададохте ми въпроса дали комисията няма да злоупотреби с правомощията си при е, решаване на това, кои инициативи да бъдат регистрирани и кои е, да се отхвърлят. Аз е, поемам ангажимент, че много внимателно ще подхождаме към този процес. Естествено, ще има и много ясни средства за правна защита. Ако има някакви, каквито и да било проблеми, свързани с административни злоупотреби, организаторите винаги ще могат да се обръщат към омбудсмана, а пък разчитаме и на вашето наблюдение на работата на омбудсмана, така че ще участвате и вие активно в процеса. Има обаче много ясни системи за правна защита. Ако организаторите смятат, че не са правно обосновани нашите решения, достатъчно добре те имат право на обжалване пред съд Европейския съд, който е последна инстанция по тези въпроси. Когато ви обяснявах подготвителните действия, които сме извършили и усилията, които сме положили, положили по инициативата за европейските граждани, също ви поканих да се запознаете с сайта на инициативата. Сега сме го усъвършенствали отворен тип софтуер сме поставили за събирането на подписи онлайн. Следим също така какво става и в социалните медии и сме добавили бутон за споделяне на сайта на инициативата и така става още по-лесно да се разпространява информация за инициативата чрез Facebook, Google+, Twitter и други социални медии. Така че смятам, че сега вече ще е още по-лесно за потенциалните организатори да а, популяризират работата си и да набират подкрепа. Искам също да ви кажа, че а, високо ценя начина по който а, вашата комисия работи с социалните мрежи. Аз ви следя в Twitter и съобщенията ви са много полезни за мен. Опитваме се да привлечем вниманието на гражданите и чрез този форум. Е ясно е, че така ще стоят нещата в бъдеще. Споменахте, госпожа председател, обработката на петиции в общ план. В момента работите вие по годишния си отчет за 2011 година. От това, което съм видял до сега, трябва да кажа, че е, Докладът е, е много добър и съм възхитен от това, че сте споменали а, е, чудесното сътрудничество между вашата комисия и службите на комисията. Внимателно ви слушах. Да, има области, в които можем да подобрим дейностите си, можем да реагираме по-бързо. Винаги правим всичко възможно. Понякога обаче има правни пречки, а понякога просто а, е, твърде голямо работното ни натоварване. Но ви уверявам, че правим всичко възможно по въпроса за бързата обработка на петициите и изобщо дейностите ни по сътрудничество с вас. Бих искал да подчертая един въпрос от проекта на господин Чичестър, свързано е това, което ще кажа с Деня на Европа. Плана да усъвършенствате преките си контакти с гражданите. Както а, казах и за социалните методи, това е пътя напред. Имаме а, половин милиард потенциални а, ползватели за тази цел е необходим обаче ефективен интерфейс, за да поддържам връзка с тях. Това е призив, който чуваме навсякъде в европейската администрация. Трябва да се възползваме от новите технологии по един максимално ефективен начин. В комисията трябва да въведем и нашата информационна система за вътрешния пазар, преразглеждаме системата Solvit, за да повишим нейната ефективност и много се радваме, че и Европейския парламент – обмисля начини за оползотворяване на тези модерни средства за а, комуникация с гражданите. Сега, госпожо председател, ще приключа като ви дам кратка информация за европейските училища и петициите за тях. Задължен съм ви, че повдигате този въпрос днес, защото имаме нужда от вашата подкрепа по него. Това е един въпрос, който постоянно изкача а, на дневния ми ред. В момента преминаваме пред, през един доста сложен етап в управлението на европейските училища. Внимателно следим действията на управителния съвет, решенията, които взема и изпълнява от началото на тази година. Подкрепихме предложението, бюджетното предложение за 2013 година за училища тип 1 и тип 2. 6,3% общо. Имаше е, скептични настроения сред е, държавите членки, дали е оправдано това повишение на бюджета, не е ли прекомерно. Допитах се до е, службите на комисията в е, човешки ресурси и бюджет, с генералните дирекции и те, се, е, те изследваха е, всяко бюджетно пюро и мога уверено да заявя, че комисията подкрепи предложения проекто бюджет. Миналата година бяха извършени множество реформи, много проверки на ефективността бяха извършени също така в европейските училища и, и смятам, че и е, директорите на европейските училища положиха огромни усилия. Трябва обаче да се изправим пред действителността. Повече са децата, които трябва да обучаваме, все повече са проблемите с командироването на учителите. Спада а, този процес като тенденция. Това означава, че държавите членки стават по-неохотни при командироването на учители които да работят в европейските училища. Това означава, че трябва да търсим учители е, на местния пазар, което е много по-скъпо и бюджета не предвижда такъв подход. Тази година се откриват две нови училища, едно в Лакен, едно в Люксембург. И дори това можем да кажем, че не е достатъчно, защото са препълнени европейските училища, така че откриването на пет училища в Брюксел е идея, която постоянно се дискутира при нас в комисията и също го обсъждаме и с белгийските органи. Призвавам ви да подкрепите предложението за бюджета. и да ни помогнете да обясним на държавите членки и а, образователните системи в тях, че европейските училища Европейските училища са много важни за служителите на Европейския съюз, така че децата им да запазят културната си идентичност и идеята за културното богатство на Европейския съюз както и това, че няма альтернатива на европейските училища. След няколко седмици сигурно ще се върна при вас, защото с оглед на сегашното положение съм призовал всички е, образователни министри, говорих и е, пред парламента. Изпращил съм въпросници на всички постоянни представителства в Брюксел, конкретни са въпросите, как искат да се промени положението, какво ново да се внесе. И на базата на тези анкети ще достигнем до заключение за бъдещата ни дейност и ще ви запозная по-нататък с по-точна информация. Очевидно е, че като се има предвид проблема с командироването на учителите, след 2-3 години можем да сме изправени пред много сериозни затруднения. Не бива обаче да чакаме, трябва от сега да търсим решение. И така, благодаря ви, госпожо председател, за поканата още веднъж и за това, че ми дадохте е, възможност да говоря по тези три важни въпроса. Сега съм готов е, да изслушам вашите въпроси. Благодаря. Грация, много благодаря, господин комисар. Сега давам думата за въпроси. Благодаря ви и за положителното ви отношение към нашата комисия, понеже ние сме комисия, която се занимава с връзките с гражданите. Е, това е много позитивно. Имам въпроси конкретно по вашето изказване – да поясните своята, своите задължения. А, а именно а, за комуникацията между а, гражданите и нас. Първо, знаете ли за доклада по собствена инициатива на а, комисията по правни въпроси за подобряване на администрацията? Аз съм докладчик по установището на нашата комисия по този доклад и се надявам да ни е, дадете е, уточнения, защото за добрата администрация е необходимо да има подобряване на комуникацията между нея и гражданите. Вие трябва да се погрижите това да стане по отношение на европейските е, институции с, нейни, с техните администрации. А, през цялото време обаче основното е гражданите. Това трябва да е основно и за съответните администрации това, което правим, не би трябвало да бъде насочено към облегчаване на задачите на администрацията, а на гражданите. Второ, какво е мнението ви за директивата по, а, за ОВОз? Често разглеждаме този въпрос тук. Не може да се реагира адекватно, а, когато се случи най-лошото. Затова трябва да се подхожда превантивно. Следващия ми въпрос е за паловото дете 1049 за достъп до е, документите. Ние имаме а, и то не веднъж изявления по този въпрос а в парламента. Ние смятаме, че трябва да се подобрят правните отношения, правните основания и те да се спазват по отношение на облегчаване достъпа до информация. А, ние имаме власт, ние имаме мнозинство и няма и ще надделеем. А, така че много ви моля, съобразете се с е, настояванията на гражданите. И накрая. Надявам се, че комисията най-сетне започна да оповестява на уебсайта кога изтича определена процедура. Така е, може да се провери какво е, е, какви са били въпросите, какво е отговорено от страна на комисията. Това трябва да се публикува на уебсайт. Трябва да подчертаете обаче и пред държавите членки, че те имат право да публикуват информацията и преди това. Защото държавите членки създават у гражданите впечатлението, че вие а, казвате, че не може. Закона обаче е недвусмислено ясен ако, държа, ако държавите искат да осигурят пряк достъп, така че гражданите да могат да се ползват от него. Това беше в старата конвенция, например. За тях е много по-добре, защото могат да следят развитието на нещата. И държавите членки дали да публикуват своята кореспонденция с вас, зависи от тях също. Така а, не бива те да остават с впечатлението, че а, е, проявяват някакво непокорство, ако го правят. Ще ви бъда благодарна, ако съдействат тази посока. Благодаря, Питър Ян. Благодаря, господин комисар. А, за това, че станахте рецидивист по поява а, на заседанията на тази наша комисия и а, в това, че отглеждате диалога между нас. Вие а, знаете, че ние се занимаваме с това да решаваме проблемите на гражданите. И е, много граждани се обръщат със своите жалби е, и, именно към комисията петиции, в Европейския парламент и това е хубаво, защото е знак за един а, жив Европейски съюз. Сега да видим по въпросите. Европейските училища имате подкрепата на нашата комисия по този въпрос. А, ние а, обработихме петицията по реда на спешните петиции. Това, което леко ме притеснява, е нещо, което може би европейските граждани не са разбрали добре. А именно, че европейски учеща са и европейски проект. Да, финансирането е трудно, дават да, пари и държавите членки, и Европейския съюз. Това е ясно. Но бих а, очаквал все пак а, от страна на държавите членки малко повече разбиране. но мисля, че е, вие и ние в тази комисия сме е, рамо до рамо в тази битка. а, какъв е реда? А, как работим ние с а, петициите? Е, има оплакване от граждани, той изпраща петиция до, нашата, до парламента, т.е. до нашата комисия. Ние искаме да се изясни ситуацията, след това изслушваме информацията в тази комисия. До тук добре. На мен ми се ще обаче между тези етапи е в процедурата да има комуникация. Разбира се, вие може да помогнете да се движат нещата по-бързо. Това е по-добре. Проблемът обаче често се корени в това, че отговорите, които получаваме, не са щателни. Не винаги за това е виновна Европейската комисия. Ние също получаваме и от друга информация и може би няма да е лошо да си обменяме информация а с Европейската комисия, преди вие да внесете официалния си отговор пред нашата парламентарна комисия. Тогава бихме могли да коментираме какво все още е, се отбелязва като пропуск в отговора. За съжаление, понякога става така, че а, петициите се представят а, лично а, от а, вносителите си и е много неудобно, а, когато и, не можем да им отговорим по друг начин, освен да, имаме известна информация, но нямаме още пълен отговор ще бъде добре, ако нещата са, се представят в пълнота. За процедурата при нарушение. Мисля, че колегите вече споменаха този въпрос. Та, сега по въпроса за гражданската инициатива. Мисля, че преценката ви е правилна. Това е важен инструмент. Бих очаквал, както и вие, казахте. случай, че има гражданска инициатива, която обаче не премине изискуемия прак, тя все пак да успее да дойде до нашата комисия по петиции, макар че разбира се, това ще означава по-голямо отварване не за нас, но гражданите заслужават това. Благодаря. Благодаря ви. Аз пък имам а, една бележка и два въпроса. За мен бе удоволствие да чуя, че първата инициатива на гражданите, която ще се разглежда след приемането на нормативната база, е, е за вас символичен акт. Важно е да работим с тези граждански инициативи, а, които не отговарят на а, изискванията за прага а, тук, а, в нашата комисия. Това прави още по-важно бъдещото сътрудничество между Европейската комисия и Парламентарната комисия по петициите, за да може да се дадат в достатъчна степен отговори на тези петиции. Може дадена петиция да не е събрала достатъчно брой подписи, за да се включи в дефиницията за гражданска инициатива, но тя а, но да набере достатъчно поддържници, за да заслужава такова едно разглеждане. За европейските училища. Постоянно се чуват критики за това, че училищата не могат да приемат деца с увреждания, тъй като не са обезпечени с достатъчно ресурси, финансови и човешки. Очевидно, че лицата, които работят в институциите, имат, имат деца с увреждания, трябва да, се, да имат възможност да упражнят правото си на равен достъп на децата им до образование. Надявам се, че е, увеличеният размер на бюджета ще бъде достатъчен, за да се покрие този нееднократно поставен въпрос. Второ, имам въпрос, е, който задавам от името на колега, който бе възпрепятстван, но той, този въпрос вече беше засегнат. За прозрачността. Майкъл Кърчман е а, също докладчик по а, темата за достъпа на гражданите до документи. Доколкото знам, а, етапът е на, по процедурата е начало на триалога между съвета и комисията. Та колегата а, би желал а, да споделите по ваше мнение как стоят нещата – в отношенията между съвета и комисията, комисията в посока на подобряване на прозрачността. Мен също живо ме интересува този въпрос. Благодаря. Благодаря, колегата Офнер. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, тъй като моя координатор за да вече изложи три важни теми. Искам накратко да се изкажа по Европейската гражданска инициатива и да ви благодаря, господин Шевкович, за и на вашия кабинет за подкрепата в тази насока. Виждаме, че европейските граждани се възползват от новото си право и от нас ще зависи какво ще се получи на, в крайна сметка. Това означава, че ние в парламента и вие в Европейската комисия следва да използваме всички възможности, за да докажем, че разглеждаме гражданската инициатива като съвсем сериозно явление и а, гражданите а, трябва да продължават да, да изявяват своята позиция, която ние пък а, сме длъжни да приемаме съвсем сериозно. А, не така да се изразя, да ги оставаме с впечатлението, че а, оставаме глухи за техния глас. А комисията по петициите има важна роля. А, това се казва и в а, доклада. Аз съм един политически оцелял докладчик в комисията по петициите. Та тази парламентарна комисия внася ни мащабни по своято приложно поле предложения. Нямаше да има а, регламент, ако ние не се борихме за него борим се, е, борихме се и е, чрез публични изслушвания. За съжаление, е, не успяхме в степента, в която не се искаше, когато се провеждаше гласуването в АВКО. Но все пак ще има такива възможности нашата комисия да се включи в разглеждането на петиции, които не минат прага от 1 милион подписа и Ян вече говоря, говори по този въпрос. А, депутати от Комисията по петициите, докладчиците, председателството ще участват в разглеждането на подобни, подобен род инициативи Искам да благодаря за подкрепата и, както бях почнал да казвам, искам да ви поканя да продължите и в бъдеще да работите по отношение на гражданските инициативи по такъв начин отворен и а, е, приятелски настроен, а, е, облегчаващ работата на гражданите, за да ги убедим, че Европа а, е, съществува, за да направи живота им по-добър и по-лесен. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че ми давате възможност да споделя своето становище пред членовете на комисията. Това, за което ще говоря, не е много приятно. Политическите институции, политическите групи заявяват, че ще използват гражданската инициатива, за да прокарат политическите си цели, например за данъка върху финансовите операции – мисля, че това е злоупотреба с механизма. Това е инструмент, който трябва да се използва от гражданите, а не от политическите партии. Не трябва да се използва от партиите за техните популистски цели. Парламентът, комисията, другите политически фактори не бива да допускат това. Благодаря, колега Бекер. Сега искам да дам думата отново на комисаря Шевкович. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с първия въпрос, поставен от госпожа Алкен. Тя поставя редица въпроси. На първо място доклада по собствена инициатива на Комисията по правните въпроси относно добрата администрация. Ние работим в много тясно сътрудничество с Парламентарната комисия по правните въпроси. Проведохме първи обмен на мнения. Ясно е, че не е толкова лесно да се прилагат общи правила за различни сфери на дейност, но трябва да се намерят натища за подобряване на ориентираната към добро обслужване дейност, която осъществяваме, за да отговорим на потребностите на гражданите. Преди две седмици проведохме много добра дискусия по въпроса с господин Диамандурос, европейския омбудсман. Той също излезе с предложение за общи принципи за добро управление. Понякога резултатите могат да се постигнат много по-добре с подекс на поведение, който да отговаря на конкретните предизвикателства, на конкретната сфера на дейност. Разбира се, ние ще се сътрудничим с Комисията по правните въпроси, с Европейския омбудсман – защото също търсим възможности за подобряване на качеството на администрацията още повече. За ваша информация, тъй като това е нещо важно и беше откроено и по време на днешните разисквания, както и в комисията Юри, когато се обръщ, обсъждаше въпроса за регламента за европейските служители, тогава беше поставен въпроса за важността на етичните правила, на защитата на лицата, които подават сигнали и прочие. Преди няколко месеца ние приехме предложенията в комисията. Ние търсим начини за подобряване на стандартите за добро поведение на европейските служители. Относно ОВОС и директивата, която в момента се преразглежда, провеждат се широки консултации с гражданите, има вебсайт на комисията. Надяваме се, че вашата комисия ще допринесе с а, свои идеи, които можем да включим, по които можем да работим и които ще бъдат много полезни за успеха на преразглеждането на директивата за ОВОС. Няколко от депутатите поставиха въпроси, свързани директивата 1049. По време на изслушването доста въпроси ми бяха поставени по въпроса. Радвам се, че сега виждаме положително развитие и по това досие. Много важно беше, че Европейския парламент взе ясно становище по 1049. Обсъдихме въпроса с датското председателство. За ваша информация, датското председателство предостави проекто мандат в Корепер за започване на неформален триалог за преразглеждане на 1049. В четвъртък ще има обсъждане. И скоро след това ще се проведе първата тестранна среща между Европейския парламент, комисията и съвета. Много важно е всички да демонстрират добра воля, да потърсят начини за доближаване на позициите ни, тъй като основните въпроси, които ни разделяха, остават и е необходимо да намерим добри решения за тях. По какъв начин да приведем в съответствие достъпа до информация на гражданите към разпоредбите на Лисабонския договор. Достъпа до информация трябва да е нещо, което задължително се прилага от всички европейски институции. Още миналата година предложихме такова мини изменение, за да се дадат такива права на гражданите но всичко това трябва да се разглежда в рамките на един по-голям пакет. Втория важен въпрос е как да се спазва съдебната практика на Съда на Европейския съюз, особено що се отнася до файлове, свързани с конкуренцията, класифицираната информация. Това беше въпрос, който ни занимава доста, когато обсъждахме рамковото споразумение между Комисията и Европейския парламент и намерихме начин за обмен на класифицирана информация. Знае, че е постигна добър напредък за управление на този тип информация, но съветът е, е, и парламентът сега имат известен модел, който могат да следват. Има въпроси, които бяха доста е, деликатни, които изискваха внимателно разглеждане дефиниране на това какво представлява документ. За вас е много важно това, за нас също. При първо поискане да се предоставят повече а, от исканите документи. За сега те са 85%. Когато говорим за документи, имаме понякога такива, които са стотици или хиляди страници. И ние търсим а, конструктивно решение на всички тези оставащи въпроси. Надявам се, че ще можем да постигнем добър напредък. Когато а, говорим за Процедурите за нарушение. От една страна аз трябва да призная и моля да приемете това, което ще кажа. Комисията гледа на нарушенията като на провал, наличен провал, което означава, че ние не сме се умели да се транс... накараме да се транспонира европейското законодателство по нужния начин в държавите членки и процедурата за нарушение е коригиращ механизъм. Понякога нарушенията, знаете, че са доста различни. Понякога а, има преднамерено непредприемане на действия от страна на държави членки. Имаше такива случаи наскоро и тогава ние не се поколебахме да а, отнесем въпроса към съда. Особено в държавите членки с федерална структура понякога се предприемат се приемат множество законодателни актове. Освен това, има едно фрагментиране на транспонирането. Затова търсим начини за доброто транспониране от страна на държавите членки, за доброто прилагане на европейското законодателство максимално бързо, за да могат европейските граждани да се ползват от еднакво прилагане на европейските закони в целия Европейски съюз. Ние правим всичко по силите ни да използваме всички възможности за решаването на тези проблеми и да се стигне само до малък брой дела за нарушения в съда на Европейския съюз. Съдът също много а, внимателно разглежда тези нарушения. Относно европейските училища, съгласен съм с казаното, че това е европейски проект. Многократно сме обсъждали в а, комисията, дори когато отговарях за въпросите на образованието, че а, европейското учебно съдържание е нещо, което ние трябва да популяризираме. То осигурява висококачествено езиково обучение в училищата, учи децата на европейски ценности, за, на европейска история, защо сме заедно, какви са предимствата от това. Децата, които се обучават в европейски училища, имат а, а, такова междукултурно съзнание, което е много привлекателно, когато а, учат в а, университетите или пък когато започнат работа. Бюджета на европейските училища в рамките на общоевропейския бюджет, това не са големи суми. Ние вече обсъждаме въпроса в рамките на бюджета като цяло Сумите не са много големи. Надявам се, че позицията ще се промени, че Европейската учебна програма ще стане по-атрактивна и за други училища. Те ще могат да използват нашото ноу-хау, да създадем училища с помощта на комисията и да се издават сертификати на тези училища, където децата могат да получават бакалавърска степен това ще бъде привлекателно за университетите, защото програмата се счита за много добра. Последният съвет не беше много насърчителен. Всички от управителния съвет решиха, че трябва да има по-добро споделяне на разходите и също времено с това заявиха, че няма пари за това. Когато говорим за финансирането на европейски училища, малко съм обезпокоен – и се опитвам да ангажирам пряко държавите членки, техните посланици, тъй като трябва да намерим солидно решение за бъдеще, как да запазим европейските училища, как те да предлагат високо качествено образование за учениците. Що се отнася до Европейската гражданска инициатива, тя ще даде нова политическа динамика в обсъждането на проблемите на Европейския съюз. Вече наблюдаваме в случая с акта, която беше обсъдено и тук в Европейския парламент, по какъв начин общественото мнение може да се мобилизира чрез социалните мрежи, и колко бързи трябва да бъдем в нашата аргументация, как да използваме различните канали за комуникация с гражданите, за да можем да дадем своята гледна точка на време. Всички, които сме, се занимаваме а, с подобни въпроси, трябва да можем максимално бързо да отговаряме на въпросите на гражданите. Необходимо е да се използва тази възможност да се поставят европейски въпроси не само тук в Брюксел, но и в националните столици, да се привлекат особено младите хора, защото те ще знаят, че с а, а, едно кликване на мишката могат а, да изпратят а, свое а, питане и да получат а, реакция. Относно въпроса на госпожа Йенц за гражданската инициатива, за 1049, вече отговорих. Беше споменат и въпроса за прозрачността. Ние имаме много добро сътрудничество с Европейския парламент по нашия регистър за прозрачност. Имаме повече от 5000 е, регистрации в него виждаме, че има положителен натиск върху организациите, върху бизнеса, за правните кантори да се регистрират в този регистър. Това има важни последици, поради което наблюдаваме, че броят на регистрациите се увеличава с всяка изминала седмица. 5000 е доста внушителна цифра, благодарение на доброто сътрудничество в Европейския парламент. В скоро време ще включим в управителния съвет и съвета, така че трите институции ще можем да отправим силен сигнал, че като партньори разглеждаме въпросите, свързани с прозрачността. Добрия старт е добро начало – но важно е по какъв начин ще управляваме в последствие гражданската инициатива. Ще има известен период, който ще се учим и първия реален а, тест ще бъде когато се съберат първи един милион подписа, тогава ще проверим каква е инфраструктурата в държавите членки, дали всичко върви плавно, дали всичко достига до нас по какъв начин ще се осъществяват изслушванията в Европейския парламент. Сигурен съм, че ще намерите вярното решение. Освен това, как комисията да комуникира, да обяснява защо е взела едно или друго решение. Разглеждането на първите няколко случаи ще бъде ясен показател за гражданите колко насериозно гледаме на техните усилия и колко сериозно гледаме на тяхната работа. Затова трябва да имаме предвид колко важно ще бъде началото. Относно как се решават въпросите на ниво държави членки, тук има различни подходи. Имаме работна група на експертно ниво, които отговарят за въпросите, свързани с гражданската инициатива в държавите членки. Тази работна група работи добре, предлага добри практики, добри решения. Тя ни помага също да ускорим подготовката. Има само една държава членка, която още не е уредила всички въпроси, свързани с нейната готовност. На въпроса на господин Бекер – Спомняте си, че това е един от въпросите, който беше обсъден на широко в Европейския парламент, когато беше решено да се наблегне на това, че инициативата трябва да тръгва от гражданите. На следващо място, как да се получи подкрепа за гражданската инициатива. Съгласен съм с госпожа Мацони, тя излезе неодавна с много интересна статия по въпроса. Един милиона граждани не могат да се считат за лоби. Когато те искат нещо, ние трябва внимателно да се вслушаме в тях е, с нужното уважение и този прак е добра защита срещу злоупотреба. Благодаря ви много. Благодаря на вас, господин Шевчович, за това, че ни посетихте. Със сигурност и в бъдеще ще имаме допълнителни възможности да се срещаме и да обсъждаме различни въпроси. Благодаря ви, господин комисар, и за всичко, което правите, най-вече по гражданската инициатива. Един от най-важните елементи от вашия портфел. Благодаря ви. Passiamo quindi al punto successivo all'ordine. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е една петиция, която решихме да а, отложим от сутринта. Господин Франческо Салтини. Става въпрос за планирано сметище близо до Рим в Лацио. Двама граждани от Лацио са вносителите и давам думата на първия, господин Франческо Салтини. Buonasera, грация, eh, siamo кои презенти. Добър ден. Благодаря. Искам да благодаря на вашата комисия за възможността да изложим гледищата си тук в парламента. Тук сме по един проблем, който засяга не само нашия район, не само нашата територия. Внасяме петицията не защото това представлява проблем само у нас. Смятаме, че това засяга целият район на Рим, на столицата и изобщо провинция Лацио. Това е един сериозен социален и екологичен проблем. Трудно е да се види как местната администрация ще разреши този проблем с управлението на отпадъците, но за сега подходът не е особено добър. Също така Корадо Клини, министъра на околната среда, в свое изявление е, начертава някои възможни решения на проблема с управлението с отпадъци в момента, управлението на отпадъци в момента. Само, че това не пояснява особено добро, е, добре е, положението. Не ни дава да разберем къде се корени решението на а, сегашната ситуация. Е така, кои са заинтересованите страни? местната администрация а, изглежда е решена да не а, намира решение всъщност, защото предложенията, които министрът а, а, прави, не са отразени от тях в техните действия. Въпреки, че има предложено решение, но те не искат да го приемат и да разрешат проблема. И на всичкото отгоре, по време на тези диспути между Министерството и местната администрация, по средата се намират гражданите. живеем в пълен кошмар. Така се очертават нещата и за в бъдеще. Сметището, място за депониране е на 500 метра от домовете ни и не е ясно какво ще става в бъдеще, което ние няма как да приемем. Неприемливо е това, защото ни казват, че има извънредно положение. Всъщност, нищо такова не съществува на практика, господин Клини. Самия каза, че не смята, че това е извънредно, извънредна ситуация. Той предложи план за намиране на изход от ситуацията, обаче. но казва, че положението не е чак толкова спешно. А то е. И е, за това е абсолютно неприемливо да се потъпкват всички е, правила, които би трябвало да се прилагат е, при е, такова положение. Не може да очаквате от гражданите да отговарят за е, зачитането на закона, всъщност, да, да зачитат закона тогава, когато органите на властта не го зачитат. Те имат правомощия, които ги ползват, за да нарушават правилата. Това едва ли е законно поведение. Те не организират срещи с а, гражданите, не приемат а, наши искания за среща. Това със сигурност не е законно. И това е положението, в което живеем. Такива са тревогите ни и се опитваме да намерим решение на а, това извънред, тази извънредна а, ситуация. Местните органи я наричат така, за да се измият ръцете. Има обаче план, който е предложен от провинция Лацио, но всъщност всичко е само на думи. не се прилагат никакви решения на практика и положението си остава без изменения. Ползва се сметището, а гражданите е, не могат да продължат така да живеят. И а, е, те са вкарани в един а, порочен кръг поради начина по който през последните няколко години се подхожда към управлението на отпадъци. Постоянно се отлага решението, хората са принудени да ползват сметището, защото няма альтернатива за обезвреждане на отпадъци. Така че се обръщаме към Европейския съюз, за да ни помогне. Да наложи санкции, защото ние е, живеем в една незаконна среда. съществува сметище, което не трябва да съществува поради екологични съображения. То причинява а, ужасяващо замърсяване на почвите, на водата, изобщо на околната среда. Те гражданите са а, готови да поемат отговорност, но а, тря... това, което искаме е да бъдем изслушани. Бихме искали да сме подкрепени, да сме представени от една институция, която би се вслушала в а, гражданите и би им помогнала да разрешат този проблем. Искаме да намерим законно решение и именно за това се обръщаме към вашата комисия. Не може така да се замърсява целият район и не може да се принуждават хората да живеят в а, такова положение. Следващия оратор. Още веднъж, госпожо председател, благодаря на членовете на вашата парламентарна комисия. Ще сведа коментарите си до минимум, за да не губим много време. Много благодарим за това, което вършите, за това, че ни давате възможност да говорим пред вас по отношение на безопасността на нашия район – който е част от наследството на ЮНЕСКО. Има а, археологични находки, е, както и е, много други е, ценни места в района. От голямо значение за провинция Лацио. Факта, че е толкова близо до тези места ще има сметище е особено тревожен, защото обектите представляват част от културното наследство на ЮНЕСКО. Съществува процедура за наблюдение, която трябва да се прилага спрямо подобни обекти, особено когато са застрашени от близостта на сметище само на 150 метра от Вила Адриана, което е защитена територия. Благодарение на намесата на Министерството на околната среда и министъра по-специално, господин Клини, сметището ще се създаде като нещо съвсем закономерно и нормално, защото е признато като законно. правителството твърди, че не е възможно да се измести някъде другаде сметището. Сега, а, характеристиките на местността а, са много неподходящи, пропускливи са скалите и също това действие е в разрез и с директивата за водата за да е, разберете за какво става дума, трябва, може би, човек да мисли на е, италиански, в италиански контекст. Е, това е исторически паметник, история е гръцка дума и произхожда от понятието корен и знание. Понятията корен и знание. Това е местност от голямо значение за Европейския съюз. И, е, както казах, има много законодателни текстове, които се нарушават, това число директивата за водата. Става въпрос за едно сметище. И трудностите, е, проблемите, които то ще породи. Околната страна е понятие, което се състои от много елементи вода, флора, фауна, економически политически фактори, както и исторически и научни такива. Всички те имат отражение върху живота ни. И не говорим просто за е, договорености между дадено министерство и други органи на властта. Важни са и представителите на гражданите, защото те защитават околната си среда и трябва да вземат участие в разискванията на економически и социални въпроси. Трябва да се погрижат за здравето и безопасността си, както и за сигурността си и това са много важни съображения – Трябва комплексно да се гледа на въпроса. Е, създаването на едно депо за отпадъци с размер близо 4 хектара означава отчуждаване на доста земя. Това е несъразмерна мярка спрямо потребностите. Това, което е необходимо, са 78 квадратни километра. Сега, освен това, депото е в непосредствена близост с археологична площадка и е в район с водоисточници, които се експлуатират от две водоразпределителни дружества. Това е жилищен район И поради неефективността на водоснабдителната система ще има отражение и върху питейната вода. Сега, планът за сметището според министъра е чудесен и за това се нуждаем от намесата на вашата парламентарна комисия. Като си имам предвид всичко, което е свършило вече, е, свършила вече провинцията, Лацио е, по европейското законодателство, се обръщаме сега вече и към вас, за да се преборим с тези опити да се прикрие неефективността при депонирането на отпадъци близост до находки от, не, от древен Рим, един обект под защитата на ЮНЕСКО. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Давам думата на комисията. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. Европейската комисия следи ситуацията във връзка с сметището в Лацио съвсем отблизо и то от години. Има две процедури за нарушение, които обхващат доста от аспектите на положението с а, сметището в Лацио. Не отдавна започна ново проучване. Този път проверката е насочена към управлението на обекта Мала Крота та, където сметището а, в Малък Рота ще бъде закрито. Какви са мерките, които предлага и италианското правителство, за да осигури е, правилното депониране на битовите отпадъци в района? А ние следим и тази е, петиция, която в момента обсъждаме. От един месец вече комисията разглежда различните възможности, както и получените коментари за това как може да се реши въпроса с битовите отпадъци след закриването на Малакрота. И за сега не е взето решение, защото Европейската комисия не е органа, който може да решава къде да се депонират отпадъци на едно място или на друго. През септември 2011 година обаче има взето решение на съвета, което означава, че е, този орган, който е, е съвет е, в Италия, който се занимава с екологични въпроси при изключителни аварийни ситуации, а, си има процедура. А, част от процедурата включва консултации с, с гражданите, като част от процедурата за оценка а, и анализ а, на въздействието върху околната среда. А, Предвид на този анализ се преценява съответно дали да се разши извършването на дейност по конкретен инфраструктурен проект на конкретно място. А, в случая това е тема, която се урежда по реда на директивата а за ОВОС ние ще искаме пояснение от италианското правителство. Комисията ще изпрати писменно документ по тази комисия в скоро време. Благодаря. Благодаря на комисията. Значи Европейската комисия проверява случая, както току-що чухме. Тук имаме представители и на италианските власти. Джузепе Пекораро, който е изключит, извънреден комисар, както имаме и представител на региона. И така, комисар Пекорал, имате думата. Благодаря. Добър ден на уважаемите членове на парламентарната комисия по петиции. Позволете като начало да отбележа, че аз също получих а, а, доста коментари по темата от септември насам. Официално а, обсъждането е започна от ноември, а ние винаги обръщаме голямо внимание на сигналите, които получаваме от гражданите. И във всички случаи, когато се разглеждат взаимоотношенията между органите на местно самоуправление и други органи на държавното управление във връзка с управлението на битовите отпадъци. Получихме много информация, мнения по темата. Едно от най-заближителните неща в този контекст е едно събитие от 2011 година. Тогава настъпи промяна в подхода и съответно бяха изготвени нови планове за управление на отпадъците на основата на влезли в действие нови нормативни актове, включително и директиви. Според този план за управление, местните органи на самоуправление трябваше да извършват известни действия, насочени към подготовка на това пренасочване. И в този именно междинен период с сметището се занимаваше орган, който обикновено не се занимава с подобен вид обекти и няма а, съответни правомощия и към днешна дата. Регионът е, Лацио изготви съответния план за управление на отпадците. Е, той беше представен на комисията. И така, към е, онзи преходен период бе нужно да се определят подходящи местоположения за а, депото в региона Лацио и това трябваше да стане като част от един процес на консултации, в резултат на които и след нужните съгласувания да се определи а, мястото на сметището. И именно тук а, наистина има а, основания за критика. Процесът се проточи твърде дълго и положението не е, доста... не е особено благоприятно. Няма а... а никакви, а, никаква сигурност, че ще се стигне до желанията резултат. Уверявам ви, че ние бихме отхвърлили а, жалби, по един и същи е, начин, когато те се отнасят а, до нещо, което не е, е няма основание. Но тук а, трябва да се отчитат а, всички сигнали, които ще способстват до вземаш на правилно решение. Въпросът обаче е, че в случая имаме извънредна ситуация, при която един окръг трябва да а, реши спешно как да а, управлява отпадъците. Това трябва да се прави, отчитайки действащото към момента законодателство. Същият а, а, устав а, а, или на, а, на наредба а, казва, че префекта трябва да способства а, усилията а, за намиране на трайно решение за а, депонирането на отпадъците. Това правиме в момента. Това е изключително важно. А, тъй като а, говорим за провинцията, в която се намира Рим. Работим с необходимата скорост. В момента работим по. Разглеждаме възможността за пет местоположения на сметища, тъй като трябва да се осигури депонирането на битвите отпадъци в санитарни депа. Причината за това е, че става въпрос за, не, за отпадъци, които не, е, при което не е прилагано разделното събиране на отпадъците и това би било в нарушение с... Разпоредбите на италианското законодателство. Още две неща на 2025 метра, извинете, на 225 метра от вила Адриана, където трябва да се разположи това сметище, минава наблизо и магистрала, т.е. екологичното въздействие може би не може да се измерва по този начин. Още повече става въпрос за съществуването на сметището само в продължение на две години. Площта, измерена в хектари, не е тази, която се опоменава, значително по-малко. Става въпрос само за 10 хектара – където ще се разположи сметището, а пък посочената в петицията площ е за целия район, цялата местност, която няма да бъде засегната. Благодаря, господин Виселис от регионалните власти. Благодаря. Уважаеми е, госпожи и господа, всички в е, Рим активно участват е, в разискването на този въпрос. Всички органи на на местно самоуправление, те са длъжни да съгласуват вижданията си с редица участници в процеса органите в а, провинция Рим, които се занимават с екология и опазване на околната среда, разбира се, се образяват с италианското законодателство, в което са транспонирани няколко европейски директиви. Ние внимателно ще разгледаме а, проекта за план за управление на отпадъците в а, региона. А, в резултат нашата проверка до сега видяхме, че няма достатъчно документация. Необходимо е да се увеличат а, проучванията, да се, включи, а, да се включат а, повърхностните и подземни, подпочвените води, да се включат и природните е, и екологични системи, екосистеми, в които не можем да се намесваме. Е, там не бихме могли да изграждаме санитарни депа, защото бихме нарушили съответните разпоредби за опазване на биологичното разнообразие. Органите в провинция Рим подчертават колко е важно да продължи работата в тази е, посока. Според нас е необходимо да се извърши, извърши проучване и на а, хидрогеоложкия профил, да се, видят, а, да се види водната таблица, да се проучат а, геологичните и а, хидрологични особености на терена – Важно е да видим какво ще се случи а, с водната таблица в бъдеще, да видим нивото и в момента, тъй като става въпрос за много а, специфични а, технически елементи, а, ние в момента а, набелязваме какви, а, какво още предстои и какво трябва да се направи. Ние имаме е, извънредна комисия, създадена в префектурата, с, от, е, състояща се от 4 члена – за да може да се направи е, ясна и прецизна преценка дали този, това място е подходящо за този обект, трябва още доста проучвания да се извършват и а, вносителите на петицията споделят а, своите опасения. Да, а, там в момента съществува временно сметище, но то не може да се използва за депонирането на а, опасни отпадъци. Има и проблем с битовите отпадъци, които не са били подложени на механично разделяне или биологична а, обработка и обезвреждане. Така че на това сметище няма да се депонира органично разградимата част от битовите отпадъци, тъй като това е опасната част, която може да доведе до здравни екологични проблеми поради опасностите, които са свързани с а, разграждането на органичните вещества, а, тъй като могат да се получат а, съответно емисии на определени газове, които да се окажат източник на опасни вещества. И така, за да изчерпим този въпрос, ние в провинция Рим сме напълно съгласни с а, изявлението на министър Клини. Той а, предложи план за развитието на а, района. Той се стои в следното. Трябва да има отделен, специфичен, подробен план а, отделно за отделните а, местонахождения на сметищата, тъй като става въпрос за сметище, където трябва да се депонират а, отпадъци, които са били сепарирани. Освен това е необходимо да се спазва приложимото законодателство. А, и трябва да се осигури надлежно депониране на всички отпадъци от населените места в областта на град Рим. Ние си даваме сметка, че единственият начин за безопасното закриване на съществуващите депа е да се организира разделното събиране и сортиране на отпадъците в Рим. Благодаря, давам думата на господин Милан. Е, Благодаря, господин председател. Като оставим на страна достоинствата на този а, въпрос. Важно е да отчетем каква е функцията на нашата парламентарна комисия. Ние имаме пред себе си една петиция, в която се твърди, че на едно място, което е класирано по ЮНЕСКО, може да бъде засегнато от бюрократични машинации, защото не е ясно кой какво трябва да прави. Именно от това се оплакват гражданите. Те казват, че се взема решение, независимо от съществуващите процедури, без да се съобразява с директивите в областта на опазването на околната среда. Въпросът, който обсъждаме, е спешен, доколкото разбирам. От нас се иска да се започне процедура за нарушение. Говорим е, за място от е, историческа и културна важност, важно за всички хора и в наши интереси в кавички да видим какъв е резултата от ОВОз? И да видим какво може да се направи. Отговорът на комисията ще бъде в писмена форма. И това е нещо, което трябва да обсъдим. Изглежда всичко е под контрол – що се отнася до прилагането на правилата. Затова това, което искам да предложа, е тази петиция да остане отворена и да я разгледаме в по-големи подробности, след като изслушаме вносителите трябва да изслушаме и останалите заинтересовани страни ако е необходимо, дори министъра на околната среда. И в е, резултат на това да сме готови да решим какво да направим. Но на този етап е, можем да предложим на комисията да разгледат въпроса по-детайлно. Да видим какви са щетите, Представителите на провинцията казаха какви са възможностите за намеса. Беше подчертана важността на този исторически обект. И за това е наложително да се извърши ОВОз. Не можем да получим само един бюрократичен отговор, който да казва, ето това направихме, изготвихме доклад, разгледахме проблема. Видяхме какво е спазено, но ние се нуждаем от обективно мнение. Какво означава изграждането на сметеще в близост до подобен обект и какъв може да бъде ефектът от това. Благодаря. Следващия оратор. Съвсем накратко трябва да кажа, че съм шокирана. Аз участвах в делегацията, посетила кампания. Оттам получихме посланието, че въпросът е смешен, а, спешен, извинете. Всички закони, международни, европейски, италиански, трябва да бъдат останени на страна, тъй като въпросът е толкова спешен. Видяхме нещо подобно и в района на Везуви. Смятате ли, че това ще бъде само временно, че ще бъде разчистено, че няма да бъде повторено отново, както, например, се наблюдаваше в кампания? Мисля, че комисията трябва да бъде много по-строга и да поиска от Италия да спазва директивата не става дума да се избира между депониране в сметища и изгаряне на отпадъците. Има възможности за, за оползотворяване на отпадъците. Ние се срещнахме с гражданите. В Италия имате добри граждани, но те са изтласкани на страна. Затова за нас е важно, важно е за комисията да бъде много по-твърди Ако не се направи нищо, няма да има временно решение, то ще бъде постоянно и цяла Италия ще бъде зарината в буклуци. Благодаря, госпожо Алкони. Сега две минути за отговор. След което една минута допълнителен въпрос. Благодаря. Ние нямаме никакво намерение да навлизаме в полемика. Искам да ви уверя, че това действително е така. Come si... Allora, arrivederla. Comunque non sono qui per fare polemiche perché non ovviamente... Да, аз казах, че няма да навлизам в полемика няма никаква потребност от подобно нещо. Това със сигурност не е намерението на италианската страна. Това не е намерение на институциите на Рим. Това, което казваме, е, че става за период от, дума за период от две години – Както вие казвате, нещата могат да се променят, но ние имаме план, той вече е изготвен и са ясни сроковете, в които всичко това трябва да бъде извършено. Благодаря. Сега на двамата вносители по една минута. Благодаря. Няма да се връщам на данните, които бяха представени вече биологичното и механично обработване на отпадъците няма да реши проблема в краткосрочен план. Има липса на опит. Това е факт. Член 2, алинея 4 от Декрета на съвета на министрите посочва, че комисията не е възможно да се преведе със скоростта, с която се чете. В рамките на 30 дни ще бъдат взети нужните решения. Това все още не е станало сега нещата се отлагат за месец септември. Благодаря съвсем накратко. Има нещо, което трябва да вземем предвид. И това е последното отлагане за мала а, крота. Тя трябва да се затвори през юни. Сега функциониращото предприятие не успява да обработи всички отпадъци. Много важно е да не се депонират в сметещето нетретирани отпадъци. Ние сме отправили такова искане едва ли подобно а, сметеще може да се изчита за нещо временно. Благодаря. Читам, че е ясно, че комисията ще продължи да обсъжда тази петиция. Има още една заявка за изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Бях на заседание по-рано. Аз съм ръководител на делегацията. Затова реших, че трябва да взема думата. Има един въпрос, който, по мое мнение, не беше поставен в тази дискусия. Аз писах на префекта, поисках информация, да каже кой точно е собственик на това сметище, тъй като това е важен елемент. Важно е да се разбере какво точно се случва. Това писмо е от няколко месеца и аз не съм получил какъвто и да било отговор. И мисля, че това е погрешно. Не трябва да е така, когато говорим за отношения между различните органи и Европейския парламент. Това е важен елемент. Той липсва от нашите разисквания, но е въпрос, който ще има важно значение. Чудесно. Боя се, че не си спомням за такова писмо, но си спомням, че имаше отговор на Комисията по околна среда. И затова нямаше смисъл да се отговаря на писмото. можете да се възползвате от е, неформалната възможност за обмен на мнения с колегите и да изясните въпроса с документацията, която е предоставена или трябва да бъде предоставена за вземането на решение. Няма съмнение, че нашата комисия иска да продължи разглеждането на тази петиция. Има някои въпроси, които все още не са изяснени и за комисията е интересно да установи какъв ще бъде резултата от ОВОС, както и правилата, които да се прилагат при избора на места за сметища също и как да се консултират гражданите при предприемането на инициативи, които ще имат ефект върху околната среда и върху социалния живот на жителите. Днешната среща ни даде добра възможност комисията да получи допълнителна информация и допълнителни документи, които ще бъдат полезни за комисията. Ще информирам представителите на двете сдружения, които представиха петицията. През октомври можем да се възползваме от възможността да разглеждаме, разгледаме нещата на място. Не става дума за голяма площ, но едно такова посещение би било много полезно, за да се установи на място какво е положението. Благодаря ви за посещението. Благодаря на гражданите, които внесоха тази а, петиция, свързана с а, трудности в управлението на отпадъците в Италия. Колеги, avendo già ritardato di 15 minuti eh, la per... Колеги, вече закъсняваме с 15 минути. Ще отложим гласуването, обаче за по-нататък, за да изпълним останалите точки в дневния ред имаме едно гласуване. 2011-2015 становище относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните. Господин Бостина е докладчик. La introducerea proiectului de raport. Уважаеми колеги, когато представих проекта си за доклада, че той е за комисията Агри относно стратегията за защита и хуманно отношение на животните. Отчитам безпокойствата на европейските граждани в становището, което изготвих. Взех предвид различните петиции, които бяха представени, включителни, но някои драматични, които разгледахме на последното ни заседание. Взех предвид повечето от петициите по отговорен, балансиран начин, като отчитам духа на дискусиите, които водим тук и интереса, който предизвиква тематиката. Опитах се да подчертая основните проблеми, дължащите на липса на европейски разпоредби в тази област. Особено, що се отнася до домашните и любимци и за бездомните животни. Този проблем нараства в много държави. Получаваме доста петиции, които са много тревожни. Европейската комисия трябва да включи минимални норми за защита при транспортирането на животните, когато се изготвя рамката за хуманно отношение към животните. Радвам се на решението взето от комисията да представи резолюция в този смисъл. Това ще бъде силен сигнал за ангажимента на нашата комисия, да, което трябва да бъде представено пред Европейската комисия и държавите членки. Благодаря за отличното сътрудничество на всички колеги решенията, които ще вземем, ще отговорят на безпокойствата, изразени от е, гражданите и от колегите. Аз е, съм за строго регламентиране на експериментите с е, животни и за намаляване на тези експерименти в бъдеще. Благодаря на колегите отново, благодаря на неправителствените организации, на представителите на гражданското общество, които отговориха по много конкретен начин на въпросите, свързани с тази важна за нашата комисия тема. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването на измененията. Първо изменение, първи параграф, Тейлър, Окън, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. Параграф 1а. Пак с за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. Тейлър, Окън, за, против, въздържали се, приема се. non sono preparata al voto. Scusate il Presidente in ritardo. Извинете, председателката не е готова. I'm very sorry. Извинявам се. Your, your allora, apriamo il voto sull'emendamento 2, paragrafo 1A. te. Гласуваме по второ изменение, параграф 1а. Тейлър и колектив. Моля, гласувайте електронно. C'è un problema con la votazione. Имаме проблем с гласуването. А possiamo contare? Proviamo a Sí. Allora, proviamo. Funziona? Тръгна май. Всички ли гласуваха? Добре, край на гласуването. Не, още не е край на гласуването. Va bene, aggiungiamo il collega Iturgais. Добре, колегата Тургайс. Не, всъщност не работи. 15 votanti, 5 a favore, 9 contro. И така, 15 гласували, 5 за, 9 против. Отхвърля се. Добавяме господин Тургайс, става 10 против и се отхвърля. Шесто изменение, втори параграф. Вертман за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, Тейлър и други. Втори параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, втори параграф за, против, въздържали се, приема се. 7, параграф 2а, за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение, трети параграф. За устно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Добре, гласуваме девето изменение с устното изменение. За, против, раз... въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте с картите по девето изменение. Гласуваха ли всички край на гласуването? 17 voti, 11... гласували, 11 за, 6 против. Приема се. Осмо изменение отпада, понеже приехме предното изменение. Десето изменение, трети параграф, за, против, въздържали се. Отхвърля се. 11 четвърти е, параграф за, против. Английския правил е изчезнал. Rejected. Коментари за микрофон в залата. Okay. We, okay, anyway, we can, we can repeat the vote. Добре, можем да повторим гласуването. Връщаме се на десето изменение. Моля, гласувайте електронно. The vote. Okay, close the vote. Край на гласуването. Двама за, 15 против, отхвърля се. 11 изменение, параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. 12, параграф 4а за, против, приема се. 14 изменение, 5 параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 13, пети параграф за, против, въздържали се, приема се. 15, параграф 5а, за, против, въздържали се, приема се. 16, параграф 6, Тейлър и други. 6 параграф, разделно гласуване по 16 изменение. Първата част за, против, въз... приема се. Втората част гласуваме сега за, против, отхвърля се. 17-то изменение, параграф 7. Яр. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то изменение, параграф 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окей, verifichiamo il paragrafo, l'emendamento 18 al... Нека направим проверка на 18-то изменение по параграф 8. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край. Двама за, 15 против. Отхвърля се. Винаги е по-добре да се проверява, да. За да сме сигурни. 19-то изменение, 9-ти параграф за, против. Приема се. 20 всъщност е оттеглено. 24-то изменение, 10-ти параграф за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21, параграф 10. За. Мендаменто 21. 21 изменение. 10 параграф не отпада за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение, 10 параграф, за, против, приема се. 23, параграф 10. Разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение. Тейлор и други. 11, а параграф за против въздържали се отхвърля се 26 параграф 12 е за против въздържали се приема се 27 изменение параграф 13 за против въздържали се приема се Добре, да направим проверка на 27 изменение, 13 параграф. Моля гласувайте. Сега вече може да гласувате. La votazione. Край на гласуването. Единайсе за, шестима против. Приема се, с което 20, 28 отпада. защото приехме 27. Така че 29. Сега параграф 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 изменение, параграф 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31, параграф 14а. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега по целия доклад гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione. Avete вотато tutti. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 17 за, от 17 гласували. Поздравление, господин Бастинаро, Бастинаро с което приключваме гласуването. Yeah. La... Chiede la parola il collega Busuttil. Господин Бусотил поиска думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Имаме е, посетители от Малта, от моя избирателен район. Исках просто да ги е, поздравим. Председателката, да, с удоволствие. Добре дошли на малтийските посетители. Надявам се е, да ви е доставило удоволствие работата в нашата комисия. Reluăm ședința. Vă rog frumos, trecem în continuare la subiectul următor, petiții. Продължаваме. Преминаваме към следващата към следващата точка, номер Петиция 1675 от 2008 година е внесена от Българската зелена партия Български зелени относно замяната на земи и корупция в България. Вносителят не присъства, но ще бъде представен от а, госпожа Николова от Министерството на земеделието, господин Йосифов а, и господин Камърджиев. Имате думата, както решите да си разпределите времето. Din partea Ministerului Agriculturii, aveți cuvântul din Bulgaria. Представители на Министерство на земеделието на България имат думата. The petitioners are not present. I already said. No, no, I said very... Вече казах, а, съвсем ясно, а, мисля, че може да сте чули погрешен превод, вече заявих, че вносителя на петицията не присъства. Давам думата на представителя на Министерството на земеделието. Госпожо председател, бих искал да взема отношение като представител на Министерство на земеделието във връзка с повдигнатата е, в въпроси в петицията. Става въпрос за практика а, по замяна на горски имоти от Държавния горски фонд с частно притежавани земи. Практика, която е била действаща през периода 2003-2009 година месец януари, т.е. няколко месеца след подаване на петицията, и практика, която е, беше забранена с а, закон, прият от настоящото на, Народно събрание и публикуван в Държавен вестник на Република България през месец март 2011 година. Становището на правителството е, че в случая не е на лице държавна помощ под формата на замяна на частно притежаване с земи от Държавния горски фонд, тъй като нито един от елементите на състава на нарушението по чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз не е осъществен. В конкретния случай България е страна по официално разследване започнато от Европейската комисия на 29.6.2011 година официална процедура по разследване на предполагаема държавна помощ под формата на замяна на собственост върху частно притежаване и с държавни горски имоти. Бих искал да посоча какви мерки предприе правителството във връзка с повдигнатите от е-, екологичните организации проблем. На първо място Седем дена след избора на новото правителство, министъра на земеделието на 5 август 2009 година издаде заповед, с която беше забранено разглеждането на преписки за промяна на предназначение на заменени горски имоти. През месец август Народното събрание на Република България прие решения – за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица с изключение на общините чрез замяна на гори и земи от горския фонд част на държавна собственост. Така наречения мораториум при осъществяване на замените беше действащ до приемането на нов закон за горите – от месец март 2011 година, който закон беше прият след широко обсъждане с неправителствените екологични организации, включително и с представители на а, подали петицията. В, а, в член 35 на новия закон беше прието предложението за абсолютна забрана за разпределителни сделки с гори и земи от Държавния горски фонд – които са били обект на замяна до влизането на мораториума. Към настоящия момент българският законодател забранява промяна на призначението на тези земи, за което беше издадени, са издадени и съответните подзаконови нормативни актове, включително и обнародване на списък на всички заменени имоти, а също така и регистрация на тези заменени имоти в кадастралните служби по местонахождението на тези имоти. Считаме, че в, по този начин Република България напълно е отговорила на поетите ангажименти по механизма за сътрудничество и проверка с Европейската комисия от месец юли 2008 година и месец февруари 2009 година. По отношение на посочените данни в петицията за заменени обществени територии или по-скоро гори, между 5000 и 9000 хектара, бихме искали да уточним, че предоставените данни, включително и на Европейската комисия, подробните списъци, които предоставяхме по искане на Европейската комисия, насочват към следните а, числа. През периода от 2003 до 2009 година са извършени замени на гори от Държавния горски фонд с частни имоти в размер на 3300 хектара, а след влизането на България в Европейския съюз от 1 януари 2007 година, общия размер на заменени държавни горски имоти с частно притежавани горски територии е в размер на 2400 хектара. В резултат на направените замени държавата е придобила допълнително горски територии в размер на 6300 хектара и е получила приблизително около 14, 000, около 14 милиона лева доплащания и режийни разноски в резултат на извършените сделки. Искам а, да подчертая, че фактически промяна на призначението на заменените имоти, горски имоти, е допуснато, отново повтарям, до януари 2009 година, единствено върху 4600 декара, върху 460 хектара. В допълнение бих искал да кажа, че решението на а, Народното събрание е въплатено в закона, а, и а, по повод на оправените жалби от страна на бенефициенти до Върховния административен съд на Република България. Последното решение на Върховния административен съд, който е с мен, потвърждава правилността на позицията на Република България по отношение на забраната, абсолютната забрана за промяна на предназначението на, на горските територии. И в заключение бих искал да кажа, че посочените а, от а, молитела размер на загуби в размер на 3-4 милиарда евро или 6-8 милиарда лева са изключително завишени и не отговарят на, на действителното положение. Също така бих искал да кажа позицията на Република България и по-специално на министра на земеделието. Всички сделки, които бяха обект на замени, през периода 2003-2009 година бяха специално проверени от специална комисия от експерти и в момента се проверяват, а също така всички сделки бяха изпратени за допълнителна проверка на, Върхов... на Върховна касационна прокуратура на Република България. До този момент ни е известно, че са образувани 25 предварителни проверки по повод на предоставените материали от страна на министъра на земеделието и храните и има привлечени към наказателна отговорност виновни лица, но няма влезли в законна сила а, осъдителни присъди. Благодаря. Благодаря ви много. Искам да дам думата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 да разбирам ли, че няма да има повече изказвания, давам думата на представителя на Европейската комисия, за да представи позицията на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Беше подчертано правилно от представителя на България, че бе започната официална процедура по разследване в връзка с замените на горски имоти. Не става дума за отделни сделки. Комисията разглежда по-скоро системата на определене на административните цени в България за подобни замени. Цените на земеделските терени, които са били заменени, не са били определени в съответствие с пазарните цени. Използвани са административни методи вместо това. Комисията разследва дали този административен начин за определение на цените и по-скоро неактуализирането на коефициентите при определението на цените не е довело до голямо разминаване между тези цени и пазарните цени. Ако това е така, в такъв случай може би има неправомерно облагодетелстване на частните лица по тези сделки. И а, това може да е нарушение на държавните помощи, съгласно член 107 алинея 1 от договора. Разбира се, ние не искаме да изпреварваме решението на комисията, дали става дума или не за държавна помощ. Дава се възможност на страните да направят коментари, които да бъдат анализирани от комисията. Има а, такива постъпили коментари от 27 а, вносители на базата на тези коментари, както и на тези представени от Република България по решенията, както и по коментарите на трети страни, комисията ще направи оценка като използва и други факти, ще стигне до заключение дали става дума за държавна помощ или не. А комисията реши, че става дума за държавни помощи, в резултат на административното определение на цените – и неактуализирането на коефициентите, трябва да се прецени дали това съответства на правилата на вътрешния пазар. Ако се установи, че няма такова съответствие, тогава България ще бъде поканена да поиска възстановяване на държавните помощи, които са получени от бенефициентите. Това е важно да се подчертая, защото има известно неразбиране в миналото, че че не е възможно да се налагат глоби на държави и членки, които са предоставили несъвместими държавни помощи. Комисията само може да покани държавите членки да поискат възстановяване на такива суми. Но ние получихме доста коментари от различни трети страни. Анализираме информацията, с която разполагаме и на този етап Европейската комисия не е в състояние да заяви какъв ще бъде резултата от разследването за държавни помощи. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Искам сега да попитам колегите дали искат да вземат думата или не. Господин Бощинаро, госпожо председател, искам да попитам представителите на българските власти, дали правят оценка на ситуацията в случая с Апарева баня. Той е логичен. Хората са купували горски земи само за 2 евро на квадратен метър. Може би най-ефтината цена в света. Понякога хората са големи късметли. Правите ли оценка и на тази ситуация? защото в случая с Апарева баня ние посетихме курорта, който беше сериозно засегнал Натура 2000. И това беше сериозна но намеса, защото се изсичат дървета за ски влекове. Дали е, разглеждате и този случай? Той е в е, нашия дневен ред. Миналата година имахме проучвателно посещение в България. Моя колега а, Маргарет Алкен изготви доклад. Все още не сме получили отговор от българските власти. Ние имаме все пак а, е, а, по а, строги изисквания, що се отнася до календара. Не могат нещата да се точат безкрайно. Има ли някой друг, който би искал да вземе отношение? В такъв случай давам дума на представителите на България, ако искат да допълнят нещо. Очертахме, че всички случаи от 2003 година до 2009 година на замяна на държавни имоти, горски територии от, от Държавен горски фонд с частно притежаване земи се предадени на е, е, е, Върховна касационна прокуратура на Република България. Тоест, ако има някакво нарушение на наказателния кодекс на Република България, министъра на земеделието е направил необходимото да информира компетентните държавни власти. Освен това, както каза представител на комисията, обект на разследване а, е нарушаване на договора и по-специално член 107 по отношение на нерегламентирана държавна помощ. След като България стана член на Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Очевидно а, България не е прилагала правилата за държавна помощ, преди да е била член на Европейския съюз. И това е а, изборено в няколко актове на Европейската комисия, която поставя а, начален период за разглеждане на нерегламентирана държавна помощ, присъединяването на Република България към Европейския съюз. В конкретния случай това, което а, уважаеми а, депутат а, а, повдига като въпрос – се отнася до замяна на, на, на горски имоти, които са обект на разследване от страна на комисията. Всички материали във връзка с оценката, административната оценка по наредбата от 2003 година се предадени на комисията, респективно на прокуратурата. Тоест, случая не е забравен, а е разследван от компетентните органи в Република България, а също така и е по отношение на държавните помощи от Европейската комисия. Uh, due to the fact that що се отнася до твърденията за корупция и непотизъм, тъй като няма отговор от Европейската комисия по тези въпроси, предлагам тази петиция да остане отворена. Преминаваме сега към доклада на делегацията, която посети Берлин през ноември. Имам представители на Европейската комисия, на които даваме думата. Doamna Iotova, aveți cuvântul dacă doriți să vorbiți. Госпожа Йотова всъщност. Мерси, мадам ла президент, je vais expliquer. Благодаря, госпожо председател. Искам да представя становището на нашата делегация. Тук а, има само трима представители, които бяха част от делегацията и не е много коректно да обсъждаме днес този въпрос и мисията ни в Берлин. Искам да разбера какво е становището на колегите ми по този въпрос, които бяха членове на делегацията. Cine dorește să intervină în continuare? Има ли някой, който би искал да се изкаже? Имате думата. Позволете да кажа като начало, че искам да изкажа благодарност към госпожа Йотова за изготвения доклад. Не винаги сме се разбирали, не винаги всичко е вървяло по вода между нас, но мисля, че ефикасно работихме и благодаря на колегите за това. Искам да попитам просто дали ще има възможност да се нанесат две промени. Първо, относно препоръките, както те са наречени, в заключенията се включват две области. Е, ще ми се а, по отношение на тях да се приложи процедурата за изменения. Според мен, заключенията са една преценка и едно политическо изявление, което е хубаво. И бих искала това да се включи в процедурата за изменение. Това е много важно. Второ, има едно изречение в текста, което ме притеснява. Това е последната част, предшестваща заключителната. Там пише, че членовете на делегацията не са получили и ясна, ясна, яснота по отношение на предоставената им информация и не е било ясно как стои е, въпроса с компетенциите по време на посещението в Берлин. Аз не съм съгласен, смятам, че всичко беше ясно. Ако може това да се включи. Мисля, че много ефикасно се свърши работата, за което бих искал да благодаря. Благодаря ви. Ще дам също, същия коментар. С колегата ми обсъждахме доклада. Нямаме консенсус и а, разногласията не могат да се изчистят за една седмица. Затова поискахме да се удължи срока с една седмица и искам да благодаря а, за а, постигането на съгласие след това. Искам сега да дам думата на представители на Европейската комисия, за да каже какво е, е становището им по този проект доклад. Именим парта комисия но няма представител на Европейската комисия. Не съм била добре информирана, за което искам да се извиня. Едно обяснение тук. За първи път чувам, че Европейската комисия има отношение по този проблем. До, до сега такова, такава позиция не ми е предоставена. Commission always has representatives here. They, they have an interest in the work that we're doing. They're not involved in... Комисията винаги е проявявала интерес към нашата работа. Те а, просто следват а, нашата дискусия. Това е ролята на комисията в този случай. Мисля, че те нямат намерение да се намесват в нашата дискусия на този етап. Госпожа Йотова, ние проведохме дискусия за посещението в Румъния. Имаше представители на Европейската комисия, бяха поканени за участие в дискусията, но те не присъстваха, така че смятам, че това е нормалната процедура. Благодаря не съм ви разбрала добре, защото останах с впечатлението от вашите думи, че комисията има предварително становище по този много деликатен въпрос. Признавам, до сега тя наистина не се е намесвала под никаква форма. Очевидно грешката е някъде по средата. В такъв случай позволете ми да представя мисията в Берлин – и от тук нататък да решим по каква процедура ще действаме. <clears throat> Съжалявам, че днес сме толкова малко от членовете на делегацията. Съжалявам, че този толкова деликатен въпрос ще се разгледа в присъствието на толкова малко колеги евродепутати. Искам само да подчертая, че част от членовете на тази комисия бяха уведомени, не зная къде е точно грешката, но са били уведомени, че тази точка няма да присъства в днешния дневен ред, в резултат на което те не са и тук. Делегацията в Берлин за проучването на фактите относно действията на службата за закрила на децата и младеща се проведе преди 6 месеца. Темата е изключително деликатна, защото засяга една чувствителна сфера, като семейните отношения и родителските права. Целта ни беше да видим има ли и какви са причините да се получат толкова много петиции в Европейския парламент, още повече след като веднъж вече беше проведена подобна мисия, дори и това да не беше основната и цел – още по време на срещите и след това, повтарям пак, целта не беше да се разрешава никой конкретен случай, да вземеме в страна в, в някои от спорещите групи или да се намесим в немското законодателство. Целта е да разберем защо европейските граждани се оплакват от действията на тази служба и да намерим най-доброто решение за всички. Като отделен член на Комисията по петиции, а не като член на делегацията, за да не говоря и от името на всички колеги, защото коректността изискваше те да бъдат тук, имам различно мнение и разбира се съм го споделила пред тях. Затова и господин Бекер спомена, че не винаги сме стигнали, стигали до консенсус. Разбира се, че не става дума за системни нарушения, че за всички служители на Югендамп не си вършат работата правилно. Безспорно не е така, но тези случаи са достатъчно много, за да се наложи втора мисия на, на Комисията по петиция на европейските граждани и, тези, и да продължаваме да получаваме такива жалби и петиции. Има мнение, че това е умишлена кампания срещу немските власти и срещу службите. На всички, които подават жалби и се опитват да защитят правата си, на родители участват в така, участват в така наречената кампания. Тези граждани обаче искат единствено да запазят децата си и се борят за това. Както не можем да слагаме под един знаменател, че всички действия на службата са грешни или че всички служители нямат достатъчно знание и опит, така не може да поставяме и всички родители под общ знаменател, че водят умишлена кампания за дискредитацията на Югендам. През тези 6 месеца членовете на делегацията се опитвахме да постигнем компромисен вариант на препоръките към немските власти, които да бъдат предоставени на тях и на европейските граждани. Проведохме срещи помежду си, които се оказаха недостатъчно ефективни, за да стигнем до общо заключение. Разменяхме си многобройни мнения и имейли, писахме нови и нови препоръки, правихме поправки, говорихме, но така или иначе до консенсусен текст не можахме да стигнем. Комисията по петиции в Европейския парламент е най-близка до гражданите на Европейския съюз. Към нея се обръщат хора от всички краища на съюза с различни проблеми, които са изключително важни за тях. И не става въпрос само за случай на нарушение на един или друг член от европейското законодателство. Става въпрос за чувствителни теми, като тази и очакванията към нас оправдано трябва да са много големи. Ние сме последната инстанция и надежда на тези хора, че те ще бъдат чути и че ще им бъде оказана помощ, че ще има някой, който да защитава техните права и да ги защитава ефективно. Поради тази причина реших процедурата по този изключително спорен документ да се промени изцяло, за да можем да излезем с обща позиция. През цялото време наистина желанието ми беше да има консенсусен текст помежду си. Разбира се, не мога да говоря от името на всички колеги, особено тези, които не присъстват тук, тъй като на този етап ние разполагаме с два текста – Единият текст е моят моя доклад, който написах и в който смея да твърдя, че съм включила почти изцяло предложенията на останалите членове на делегацията. И втори текст, който е подготвен от секретарията. Каква ще бъде процедурата и съдбата на тези текстове от тук нататък ще решим ние тук в комисията. Само, че струва ми се не особено убедително да се правят предложения от страна на, цял... на членовете на цялата комисия предложения за изменения по една такава тема, още повече трудна, деликатна и най-малкото тези колеги не са присъствали в тази мисия, не са чули различните мнения в Берлин, не са се запознали с допълнителните материали, които ние разполагахме, допълнителната информация, която искахме от немските власти, за да си изясним самите ние един или друг казус. Няма как да се съглася с господин Бекер, че можахме да чуем всякакви мнения в Берлин. Напротив, информацията за мен беше абсолютно недостатъчна. Няма как да се съглася и с това, че ние не сме открили никакви нарушения, защото най-малко нашата делегация за един ден прекаран в Берлин може да стигне до такова фундаментално заключение, дали има нарушение или не. Ни, нито това е в нашите компетенции, нито това беше нашата цел. Ние преди всичко искахме да се информираме добре и да се опитаме с общи усилия да помогнем на тези граждани. Между другото искам да кажа, че от момента в който приключи мисията в Берлин до днес продължава да пристигат петиции, продължават да, се, да, се, да пристигат писма, имейли и обаждания на граждани, които са потерпевши от действията на Югендамт. Днес може би е времето да решим каква процедура ще изберем от тук нататък. В общи линии подходите са два. Или да се спрем на текста, изготвен от секретарията, който дава и право в последната част за препоръките да се правят предложения за изменения, които да бъдат гласувани от комисията, или да се спрем на текста, който беше изготвен от мен като като, като шеф на тази делегация и също да решим дали може да се правят изменения в заключителната препоръчителна част на текста. Vă mulțumesc mult, doamna raportoare. Aș dori... Благодаря ви много, госпожо докладчик. Аз искам също да направя някои уточнения от името на секретарията. Вчера депутатите бяха информирани чрез имейл, че ще има обсъждане днес след обед, а не днес сутринта, както беше предвидено по-рано. В заключение искам да кажа какви са сроковете за представяне на изменения. Това е 11 май, петък. През юни се очаква доклада да бъде прият в комисията. В заключение, бих искал да кажа, че петициите по списък Б по тях беше поискано голяма част от тях да бъдат преместени в списък А. С това приключваме нататък. Текста предложен от секретарията на делегацията или текста предложен от мен. Да, secretariatul a confirmat că se va ocupa. Секретариатът казва, че ще се заеме с въпроса and they have received the secretary. And they You should say, Mr. Just take the floor. It was the understanding that the procedurally the way to Процедурата е да се гласува по текста на секретарията. Това е общия знаменател за всички депутати Осъзнаваме, че различните депутати от делегацията ще искат да добавят нещо отделно под формата на изменения. Това е най-добрият начин да се постигне заключение, вместо да се опитваме да съкръщаваме текста, по който няма обща позиция. Затова считаме да процедираме по този начин. Крайният срок е петък до обяд за да се дадат допълнителни коментари към текста, който беше разпространен за всички депутати. Госпожа Коларска, ние се срещнахме с членове... Ние се срещнахме като членове на делегацията в Берлин, в Страсбург, обсъдихме въпроса, гласувахме кой текст да бъде основен и взехме решение че госпожа Йотова и нейният текст ще бъде такъв. Не знам сега какво се случва, защото моето убеждение до сега беше, че работим на базата на текста на госпожа Йотова и аз пиша предложение за изменение по нейния текст. А сега нещо междувременно се е променило. Бихте ли ми казали какво точно се е променило? Domnule Macmillan Scott, aveți cuvântul. Thank you. I deeply apologize for not having много се извинявам, е, че идвам чак сега. Бях на една конференция. Става въпрос е, за изключително деликатна ситуация, която аз следя от няколко години насам. Давам си е, напълно сметка е, за различните интереси, които са представени в становището. За мен обаче, струва ми се, е, проблема е следния. Тъй като получим един текст днес, трябва да е, внесем изменения до петък. Оставам с впечатлението, че е, групата като цяло ще пожелае да разполага с малко повече време. Не бива да се прибързва, когато говорим за толкова важен въпрос. За първ път с Лисабонския договор и съответно хартата се въвеждат нови права, в областта и на защитата на детето и младежите и бих е желал да разполагаме всички ние с малко повече време по тази толкова важна и толкова е, деликатна тема. Мисля, че години вече говорим колко е, неотложно е тя да се разгледа. Първо, очевидно е, Даже и тази сутрин а, го видяхме, когато се обсъжда посещението а, в Румъния. М работим колкото може по-усърдно да достигнем а, едно разбирателство и така правим и по въпроса за Румъния. Се надявам, че ще стане така. Второ, един доклад, какъвто и да е той, не може и не бива да бъде насочен против този, който е изготвен от ръководителя на делегацията в това му качество. При нас госпожа Мацони беше председател, на ръководител на делегацията. Тя даде а, текст, който беше основа за нашето мнение. И после ние давахме своя принос. Разбира се, нормално е, очевидно е, че и, и секретарията а, се включи, но не може да се противопоставя едно такова виждане на виждането на председателя като докладчик. Имаме сега а, доклад от госпожа Йотова и накрая да приемем един доклад, той ще бъде доклад на комисия Пети, а не да гледаме един доклад, който е против доклада на ръководителя на делегацията. Такова деление само създава напрежение и не е продуктивно, но аз предполагам да работим така. Да си седнем заедно край една маса и да работим като водещата линия, както винаги, да бъде предлаганата от докладчика. Сега има възможност, разбира се, да се уточнят някои подробности, някои думи или изречения, но, но като обща насока винаги е било така, това да е текста на докладчика. Благодаря. Според вашето искане ще направим консултации с депутатите, с секретарията, и ще ви изпратим детайлите за процедурата, която да бъде спазвана. Господин Бекър, исках само да добавя. Искам да кажа, че така както му казваме е, текста на секретарията, не противоречи на нищо. Той е компактен, а, той е изчистен, а, обобщен текст, който дава всичко, което е нужно. Това е една полезна а, версия и не мисля, че може да се препоръча такава една процедура, но това е моя лична преценка. Не, не го разглеждам като противопоставяне на два текста. Сами разбирате, колеги, колко е деликатен този а, въпрос и ето тук възникна спори в комисията, макар че а, подозирам мнозина от тази зала просто не знаят наистина за какво става въпрос. Този, този доклад, който, е, който аз съм внесла и който съм написала, няма за цел да разреши този толкова тежък и деликатен проблем. Това е един доклад, който е написан възоснова на това, което сме видяли, чули и анализирани вследствие на мисията. И това и е съобразено с мненията и с поправките и с предложенията, които са дали всички колеги, членове на тази делегация. А, аз а, много моля, каквото и обсъждано тук нататък да става по отношение на двата текста, да си има предвид и мнението на делегацията, това за което спомена госпожа Бобинска. В Страсбург ние се събрахме всички членове на делегацията в Берлин и съвсем демократично с гласуване решихме върху кой от двата текста ще работим. Мнозинството предпочете моя доклад. Последно. А, вие казахте, че се консултирате с секретарията и с други членове. Нужно ни е да провеждаме тези консултации по един по-прозрачен начин, така да се изразя. Защото аз не знам кой депутат или в каква процедура ще се вземе решението. Така че бих предложила да бъдем осведомени за начина по който ще се вземе решението, защото аз смятах, че решението вече е взето, а сега предстои някакво вземане на решение. Просто да ни кажете къде се намираме в процедурата и каква е тя. След е, тези разисквания, вероятно ще организираме още една среща за да можем да обсъдим доклада. Така че ще решим кога да се проведе тази нова среща. The meeting is